френски, немски, италиански, английски, датски, гръцки, испански, португалски, чешки, естонски, унгарски, литовски, словецки, малтийски, български и румънски. Заседанието се предава по интернет. Имайки предвид темите, по които ще говорим, изключително важна, важно да се знае. Освен това, във вашите документи ще намерите кратък доклад на английски Чак Институто 17-19 нови луи. едно посещение в Амфифолис, Гърция. Тъй като ръководих делегацията в Гърция, мисля, че е изключително интересно, че точно днес ви информираме. Както добре знаят колегите, които бяха заедно с мен и с други на това важно посещение. Мисля, че е важно да кажа, че си свършихме добре работата. Културното наследство и основните ценности, които представлява Гърция в Европа, наистина заслужаваха да бъдат разгледани заедно с много други въпроси. На светлината на споразумението, което бе постигнато така трудно и което дава възможност а, и ние се надяваме да има такова нещо. Малко е трудно, наистина, но поне една възможност да се даде надежда на гръцкия народ и на Европа. Надявам се да можем да споделим това с вас и а, успяхме да преодолеем един много труден а, път, който е труден и за Гърция, и за бъдещето на Европа. Така че позволете ми да кажа това. Директаменте alla nostra audizione e eh, prima di presentarvi i nostri... Е, преди да ви представя нашите четирима експерти, бих искала да кажа съвсем накратко е, определени неща. Първо трябва да благодарим и на Европейската комисия, също и на съвета. Трябва стратегически да подходим по този въпрос. Всички в момента си представяме това, което се случва, това, което правят ИДИЛ в Мусул, Ирак, как палят ръкописи в библиотеката на града. Не можем да забравяме 2001 година в Афганистан или какво се случи, или в Атра, в Нимрод, в Тимбукту и в Палмира. Имаше един лъв, който бе разрушен и 300 души, които защитаваха Палмира, бяха убити. А, изправени сме пред една хуманитарна катастрофа, свързана с правата на човека. Това не бива да се забравя. Също така има 10 милиона бежанци и знаем, че има стотици милиони жертви на това ужасно положение. Хиляди си тръгват. Има и друг аргумент, който отговаря на тази тема, който е свързано с културното наследство и разрушаването на защото след като се разреши това наследство, то не може да бъде възстановено. По време на дебата в Европейския парламент, заедно с Комисията по култура, излезахме с една резолюция, която бе одобрена с мнозинство, имайки предвид ангажиментите, които пое Комисията и съвета, макар че знаем, че по тази тема нямат много правомощия, дори са леко безсилни. Та се каза нещо, което много ми хареса. Казва, когато загиват хора, е ясно, че се нарушават основни ценности, но когато се разрушават културно-исторически обекти, се разрушава човечеството. Сигурно си спомняте, през април имахме резолюция и поискахме всички заинтересовани страни. Имаме тук и представител на ЮНЕСКО в Брюксел, той знае много добре. Срещнах се и Сирина Бокова, която ще се види с нас и по друга тема през септември. Нашата комисия Обединени за културно наследство бе една кампания, която се стартира, за да може хората да чуят повече по тази тема. Лоно, е, сула. Резолюция на съвета сигурност на ОНЕ за блокирането на продажбите на всичко, което идва от Сирия, в Ирак в такъв смисъл. Така че знаем какво се прави за опазване това наследство. Международната общност трябва да възстановява и по-специално комисията от Хага за защита и тази е, на ЮНЕСКО diciamo, sulla questione enorme della importazione e esportazione. За вноса и износа на а, такива продукти. Много други действия трябва да се предприемат. Трябва да имаме обща база данни. Имаме една от най-важните такива, тази, която се нарича Леонардо. Лионе, di beni culturali e che è stata... Има а, и друга, която бе започната от италианските карабинери. Имаме нужда от по-добра координация а, между отделните планове на действие. Имаше много важна конференция на Международна асамблея в Средиземноморието в Рабат, която реши да се направи ясна връзки между парламентите, световните институции, за план за действие, за да се интегрират по-добре усилията. Знаем също така, че Европа, Европейския съюз има конвенции и директиви за износа и вътрешното движение на такива културни обекти. Министрите, не, не министрите, Европейската комисия заяви около нашата резолюция, че се прави едно проучване, за да се изготви директива за забраната на внос, защото има много усилия, които трябва да се положат в тази посока. Имаме нужда също така да подкрепим работата и образованието по културно-историческото наследство, студенти, археолози, за да могат те да скрият, например, културни обекти в Сирия. Сините каски трябва да могат също така да опазват културното наследство. Такова нещо стана вече с един документ, който бе одобрен когато има природни бедствия, макар че тук няма и е различно, та когато има такива, в протокола пише, че могат да бъдат опазвани такива артефакти, точно както се опазват къщи или предприятия. Има и един друг въпрос. Искаме да има културна полиция. Изправени сме не само пред военни престъпления. Както записахме в резолюцията на Европейския парламент за правата на човека, за престъпления срещу човечеството. Така че Европейския съюз е първия, който подкрепя културното сътрудничество от е, гледна точка на възстановяването и дигитализацията. Това не е достатъчно. Трябва да работим повече, що се отнася до обучението, образованието, сътрудничеството, разузнавателните данни, да работим заедно с Интерпол, който прави много в тази сфера. Днес давам думата и на нашите докладчици след малко но ще кажа нещо накратко. Заедно с Комисията по култура решихме да разделим нещата на две. Имам предвид срещата ни. Първо, за разрушаването на културното наследство. Това, което днес е свързано с бъдещи действия, какво да се прави и след това трафикът или незаконната търговия с културни обекти или артефакти. И накрая, доколкото разбрах, има видео, нали така? Да. То е просто едно доказателство, тъй като колегата не може да бъде тук. Това е Мамун Абдул Карим, генерален директор на дирекцията за музеите, който получи награда от Съвета на Европа за работата си в толкова сложни условия за опазване на сирийското културно наследство. Сега ще дам думата и на нашите оратори. Е, да, професор Федерико Ланцерини. Започвам с Федерико Ленцерини, професор по международно право, университета в Сиена и най-вече международното право за културното наследство. Как трети държави, международни организации могат да се намесват много важна тема за опазване на това наследство. Също така доктрината за а, отговорността за защита. Много ви моля да говорите точно 8 минути. Знам, че а, това е много сложно и сега ви дам думата. Grazie mille. Uh, I would like to thank the Благодаря. Благодаря на Комисията по култура. Много се радвам, че съм тук. Госпожа Коста вече представи това, което ще видите е, като изображение по време на представянето. Запознати сте вече с това, което се случва и аз ще ви покажа за какво говорим. In legal terms, we know that destruction of cultural property... Значи за разрушаването на културно следство, когато е направено умишлено, когато не е свързано с военни цели, днес се смята за международно престъпление. Госпожа Коста подчерта факта, че освен, че това е международно престъпление, това е и престъпление срещу човечеството, както го прие и вашия парламент, както и в миналото го е приела Международния наказателен съд за бивша Югославия. Това представление е срещу човечеството, защото целта на извършителите на престъплението не е сам, самия обект културен, а народа или общността, която е създала това културно наследство, така че тези, които извършват престъплението, искат да разрушат културната идентичност на тази общност. По международното право, разрушаването на културното наследство се смята за доказателство за намерение за извършване на геноцид, т.е. близо до идеята за етническо проучване, е, извинете, прочистване. Освен това, Госпожа Коста спомена резолюция на светсилност на ООН и е, той казва, че разрушаването на културно следство е заплаха на мира, на международната сигурност. Това означава, че попада под правомощията на съвета за силност на ООН. Така казах вече, че умишленото разрушаване е, на културното наследство е престъпна дейност. за това и държавите имат отговорност да защитават to protect populations against destruction of cultural heritage. In general terms, we can say that this responsibility to protect и затова на територията на държавата а, трябва да се извършват мерки за защита, но когато държавата не иска или не може да защитава собственото си културно наследство и не може да защитава своето население от разрушаването на културното наследство, то тогава вече има цялостна а, отговорност на международната общност да защити това наследство. Международната общност по-специално носи отговорност да помогне на съответната държава, както и да предприеме всички необходими мерки от различни видове, за да предотврати и да спре умишленото разрушаване на културно наследство. Най-общо казано, Отговорността за защита означава три, вида, три хипотези. Първо, отговорност да се предотврати, след това имаме отговорност да се реагира и след това отговорност да се е, възстанови. В случая с е, културното наследство, в настоящия период говорим за разрушаване на такова наследство, извършено от Даеш или ИДИЛ. Но от снимките можете да видите, че това се случва много често и се извършва от различни групи по цял свят в цялата история на човечеството. Така че има нужда да се намери някакво е, постоянно решение този случай на разрушаване на културното наследство е важно да се подчертае, че първо има отговорност да се реагира срещу актовете, извършени по настояще на съответните територии, които са окупирани от Даеш. никакви дипломатически усилия те могат да убедят ИДИЛ да спре тези престъпни проявления. За съжаление, знам, че ще бъде много остро, но единственото решение е военна намеса. Тази военна намеса би била по международното право легитимна, ако е авторизирана от а, Съвета за сигурност защото има заплаха за мира и тогава съвета за сигурност е компетентен да даде зелена светлина на военна намеса. Правилата на международните организации, в случая държавите членки и Европейския съюз, трябва да лобират пред съвета за сигурност и да убедят съвета да предприеме такива действия. Ако съвета за сигурност обаче не поема отговорността, е възможно Генералната асамблея на ОНЕ да разреши военна намеса по принципите, записани в резолюцията Обединени за мир 377 от 50-та година. Има още нещо, което трябва да кажа и според мен то е много важно. Знаем много добре, че ИДИЛ Даеш биха искали да окупират не само териториите, които сега управляват, но и други територии. Виждаме какво се случва в Тунис и Египет. Затова е важно международни организации, по-специално Европейски съюз, да действат, за да предотвратят да възникват такива ситуации в Сирия, в Ирак, в Либия отново и това да не се повтаря на други територии. Това е изключително важно и мисля, че това е аспектът, по който Европейски съюз може да изиграе много важна роля. Тук не говорим за военни действия, говорим за превенция. Има много мерки, които Европейски съюз може да предприеме, за да предотврати по-нататъчно разрушение на културно наследство в други държави или територии. Тези мерки могат да бъдат в различни форми. Например, да се планират инициативи или програми за образоване, медийни програми, особено в местното обще... гражданско общество, просветни мерки е, за събуждане на чувството за отговорност на местните хора, за да опазват те културното наследство. Могат да се обучават експерти, както и военни или полицаи, съдебни служители, които да помагат и да получават на време информация, да се помогне на международни органи, например на Международния наказателен съд, тъй като ще бъде много важно да се идентифицират и осъдят лицата, които са лично отговорни на, за тези актове на разрушение. Освен това ще бъде важно да се засили сътрудничеството между Европейския съюз и други международни организации, по-специално ЮНЕСКО, както и регионални организации, като Арабската лига, която е компетентна на тази територия. И не на последно място, конкретните действия трябва да бъдат предприяти, за да се за да не се даде възможност Даеш да попълни отново арсенала си, защото ако нямат хора, те няма как да продължават да разрушават. И така, много може да се направи, но това трябва да стане сега. Сега е моментът. Ако искаме да няма по-нататъчни е, загуби, които са не могат да бъдат възстановени, тъй като това е световно културно наследство. Трябва да се действа сега. Благодаря. Е, благодаря на професора. Много ви благодаря. Припомних се ни много сериозна отговорност е нещо, което трябва да направим в спешен план. Това чувство за спешност го усещаме и ние, заедно с другите, които имат съответните правомощия, защото трябва да се начертае един път и не всички действащи лица са в синхрон но ще чуем и дебата по тази тема. Ще има дебат след вашите три изказвания. Преминавам към доктор Стефано Декаро, генерален директор на Международния център за изследване на опазването и възстановяването на културното наследство. Съкръщава се и КРОМ. Това е международна агенция, която се занимава с обучение, с опълномощаване, овластяване. Вие ще ни обясните по-добре как работи и Кром и как ще действате. Благодаря. Е, Много ви благодаря за поканата. Ще говоря на италиански, защото трябва да синтетизирам текста си. Коза е Ликром? Ликром е организация... Това е една междуправителствена организация и за разлика от ИКОМОС или ИКОМ, които са професионални организации, това е една организация, която събира правителства, е, т.е. политически орган. В момента 134 134 държави членки имаме, създадена е от ЮНЕСКО 1956 година с една резолюция и с едно решение да се създаде независима организация, която да действа в логиката на мандата на ЮНЕСКО. Тоест, това е една организация, която е техническа, една агенция за обучение на специалисти, чиято цел е да опазват и да възстановяват културното наследство. Виждате, че в Италия е седалището от 1958 година. Миналата година имаме регионална служба в арабските емирства, Обединените арабски емирства, в Шарджа. Като Мисията там е свързана с арабския свят. Това е възможно, за да може да действаме а, точно там, в този регион. Това е една организация, която извършва изключително важна дейност в много региони. Имаме международни програми, имаме и регионални програми. Една от най-важните от тях е тази за Африка. Както виждате, това е, е школата за културното наследство в Африка е до Патримуан Африкан. преди няколко години бе създадена и Кром я управлява, като наскоро тази школа бе призната от Панафриканския съюз като а, школа от панафрикански интерес. В пенин се намира. Бюджета на Игрон е от една страна квота от държавите членки, пропорционално на националната им квота за ООН и за ЮНЕСКО. И 30% от средствата идват от е, извънбюджетни източници. Имаме е, общо събрание всеки две години. Те избират съвет от 25 е, професионалисти от различни части на света Имаме структура, която е съвсем малка. 34 човека работят в момента, от които 14 са професионалисти. Тоест много лека структура, ако мога така да се израза, която задължава всички ни да работим в сътрудничество. Нито един от нас не може да бъде експерт по всичко, разбира се, но ние работим с центрове, университети, национални институти, които имат компетенции по защита на културното наследство и по опазването и по превенцията на риска. В този момент сме разделени на три сектора, както виждате комуникация, недвижимо наследство и движимо наследство. Също така, ние трябва да допринесем за опазване и възстановяване на културното наследство по света, като инициираме, развиваме, насърчаваме и улесняваме услов... условията за всичко това. Тук се разбира материалното наследство и техническа помощ, т.е. проучване за опазване на обекти. Все повече обаче а, говорим за една общност, която обикновено иска да опази това културно наследство. Така че отвъд обучението ние изграждаме капацитет, изграждаме едно общество или общност, която сама по себе си може да опазва. Един от проблемите, пред които се изправихме в тази криза, е, че имаме много чуждестранни бойци в Сирия, по-скоро отколкото Ирак – са европейци. Или поне от Западна Европа. Защо това е проблем? Защото показва една липсва в образователната ни система или възможността за изграждане на капацитет. Т.е. не сме успели десетилетия наред, т.е. успели сме да създадем технически познания за опазване, но не сме успели да създадем едно общество, в което иммигрантите, бедните, маргинализирането да чувстват културното наследство не като нещо, което се показва на изложби на висшето общество или пък но като нещо, което ги интегрира и което ги прави общност, т.е. универсално наследство това е една идея, която е свързана с образованието, а не е свързана с техниките за опазване. В случаи като този на, в Мостър или Мосул, всъщност не срещнаха опозиция от общността. Ако някой разрушава нещо, го прави от една част на обществото срещу друга. И това е всъщност идеята, която върви срещу идеята за човечеството като нещо, което е общо и което опазва наследството. Трябва да се опазва наследството в образованието. И това е всъщност един от основните моменти в професионалното обучение. Тоест, някой химик, е, археолог не трябва да бъде образован само в техниката на своята професия. Заинтересованият човек всъщност е човекът, който се интересува от наследството, което трябва да опазва. Затова обучението е много важно. Какво може да се направи? Разбира се, е, видяхме, че може да се излезе с декларации, изказвания. Чисто политически те дават възможност под шапката на общ консенсус да се обединят организации, като например Арабската лига, министрите на образованието в арабския свят, които излязаха с декларация в Шарджа, заместник председателя Могерини след Палмира, госпожа Бокова от ЮНЕСКО с своето изказване след Алмира. Всичко това е изключително важно. А сега някои конкретни елементи, които можем да извършим и извършваме, те са свързани с обсерваторията за културното наследство, както виждате, това е създадено от ЮНЕСКО с сътрудничество на ИКРУМ и ИКОМОС. Има и други инициативи, които са важни. Инициативата АСОР, която работи под шапката на Външното министерство на САЩ, също и Световния фонд за, за а, паметниците на културата, които искат да дигитализират а, своите архиви, също музе... музея Виктория и Албърт, заедно с Института за опазване на културното наследство в университета Йейл също проведаха една конференция, Музея на ислямското изкуство в Берлин, както и Американското външно министерство или Държавния департамент, които работят заедно с ЮНЕСКО. Всичко това са инициативи в тази сфера. Има още един проект на ЮНЕСКО и Европейския съюз. Европейския съюз всъщност финансира голям проект на ЮНЕСКО, който е свързан с опазване на сирийското културно наследство. Колегата след мен ще говори за това най-вероятно. И вътре в него има много конкретни действия, които ние извършваме в ИКРОМ. Един от емблематичните случаи е, например, създаването на а, екипи. Тези екипи, които се намесват след такава катастрофа. Катастрофа, която може да бъде човешка катастрофа, т.е. има война, или катастрофа, която може да бъде, да речем, едно земетресение. Тоест, направихме един курс в Италия и ние обучаваме обучителите Тоест, идеята е да създадем е, една лавина от експерти. Този господин, който се казва Салех, египтянин, е обучен и от своя страна е създал свой обучителен екип и те са били в Кайро в момента, в който е експлодирала колата пред ислямско, Музея за ислямското изкуство и те веднага са влезли да съберат артефакти. Това убеди египетското правителство да създаде други такива екипи по цялата страна. Ние продължаваме да обучаваме обучители по такава първа помощ, както го наричаме, с европейски пари. Това е едно от последните беше през юни в Байрут, Байрут за Сирия. И това са другите курсове, които провеждаме. Йемен, Сирия, Либия и други. Какво искам да ви припомня? Това ще ви припомня, защото то е тясно свързано и с действията на Европа. Добре. Този акт е на Американския конгрес, който създаде една нова фигура. Координатора на федералното правителство в случай на бедствия и даде възможност на президентът на САЩ да премахне рестрикциите върху вноса, за да даде възможност е, да се опазват такива обекти в САЩ. Това бе направено от Европейския съюз, който промени своето законодателство, което бе прието след санкциите за Сирия и промени една от разпоредбите в нашето законодателство, за да даде възможност за внос на такива обекти в спешни случаи. Трябва да подкрепим и КОМ, и техния червен списък. Той е много важен. Имаме класификация, типологична, на различни обекти, и накрая, в дългосрочен план, както виждате от цифрата, 15 000 беженци, от които 4 милиона в съседни страни, само от Сирия. Има много и от Либия, и от други страни, но тези са от Сирия. Тези деца в тези лагери имат нужда не само от хляб и медикаменти. В наш интерес обаче, в интерес на човечеството е да добавим и културното наследство. Не само културното наследство, което се вижда в музеите, големите статуи и така нататък, огърлиците. Не, културното наследство на техните села, да, ги, да им припомним откъде идват, каква е идентичността им. Европейци създадоха екомузей, т.е. музей на общностите, музей от а, снимки от домовете на хората. Така всъщност помагаме на хората да запомнят, що е то Сирия, за да може да запазят те връзката си с страната по происход и една благодарност а, или, или симпатия към хората, които ги закрилят. Защото така всъщност ще скъсаме тази верига, която иначе създава чуждестранните бойци. Много благодаря. Дадахме ти няколко минути повече, защото наистина щеше да е жалко да те прекъсна. Много интересни неща ни разказа. Последното е много важно и можем да го ползваме, когато говорим за образование. В парламента имаше един семинар наскоро по темата за образованието и обучението в при спешни случаи. там се говори точно за това. Много благодаря. Сега давам думата на Жил Дютетр, който е адвокат в службата на прокурора на Международния наказателен съд Хага, Нидерландия. И така, вие ще говорите за това какво може да се направи в тези конкретни случаи и ще ни помогнете да разберем или поне да си обясним по-добре дали нашата идея а, е правилна. Дали това са престъпления срещу човечеството. Merci, Madame la Présidente. Je commence et je vais droit au but. La destruction des biens. Euh, Благодаря, госпожо председател. Посегателството срещу културните паметници има дъл... пагубни дългосрочни последици, но има и пагубни непосредствени посегател... последици. И ще цитирам госпожа Бокова от 3 декември 2012 година. Тя каза следното. Културата винаги е на първа линия на конфликтите. Тя е целенасочен обект на, на, на нападенията и възпрепятства помирението и затова трябва да започнем да, възпро... да възприемаме културното наследство като въпрос с международната сигурност. Отговорът на въпрос как можем да защитим културното наследство има много отговори, включително и правен отговор. Започваме с ролята на Международния касателен съд. Международният касателен съд има специфична роля, роля, която някой път се вписва в възможността за спазване на разподелението на компетенциите. И тук няма да ви изненадам, ако ви кажа, че от няколко години насам вече разрешаването на културното наследство е в юрисдикцията на прокуратурата на МНС. И в този контекст се позоваваме на три основни постулата. Първо, всички сме свидетели на факта, че списъкът нарушените културни паметници непрестанно се удължава. На второ място, разрушаването на културни паметници представлява престъпление съгласно римския статут и е, това е ясно записано в самия статут, въпрос на който ще се върна след малко. И накрая, жизненно важно е извършителите на този вид престъпления да бъдат преследвани и изправени пред съда. Само по този начин може да се подчертае колко важни са за международната общност този вид културни паметници. Но за да може да осъществява своят мандат, международницата трябва да работи съвместно с други международни организации и институции и с отделните държави. И от името на госпожа прокурорът Фату Бенсу да ви благодаря за поканата да взема участие в днешното ви изслушване. Помолите ми да изкажем по следната тема военни престъпления, престъпления срещу човечеството и възможните действия в, контек... в рамките на Международния съдебен съд при, при разрушаване на културно наследство. Римския статут, който е в основата на дейността на Международния кратен съд, дава възможност на, за съдебни преследвания въз основа на този вид престъпления. На първо място, то, разрушаването на културно наследство е престъпление, военно престъпление съгласно член 8 от Римския статут може да представлява и престъпление срещу човечеството съгласно член 7 на Римския статут и освен това някои, някои случаи култура на културно наследство са свързани и с престъплението геноцид. Започваме с военните престъпления. За военно престъпление трябва да има военен конфликт. Няма да влизам в подробности, но знаете, че има два вида военни конфликти. Първите са международните военни конфликти, в които се противопоставят две държави и вътрешни военни конфликти, които противопоставят правителството срещу военни групи или военни групи между си в рамките на една държава. Няма да влизам повече подробности, но това е определение, което е много важно и в двата случая има различни последици за нашата дейност и ще се спръсят малко на тези особености. Но и в двата случая е, културното наследство би следвало да бъдат е, защитявани по принцип, тъй като те са блага от обществен интерес, а също така те са и специфични обекти, тъй като са културни блага. Сега ще ви дам няколко примера най-напред с международните военни конфликти. Ще видите как чрез комбинацията между обща закрила и специфична закрила може да се проследят не само конкретните случаи на разруха, но и случаите на ограбване и неправомерно сиране. Ще се спра на член 8 алинея 2 по точка Б където се определя като военно престъпление следното нещо. Целенасочени нападения срещу сгради, които са предназначени за образование, за изкуство, за наука или за благотворителна дейност, исторически паметници, болници, болнични заведения и други сирота не се използва за военни цели. Или казвам с други думи, съгласно споръбите на този член от Римския статут не се изисква атак, първата атака да е била успешна. На второ място, съгласно този член Римския статут се преследват всякакви посегателства срещу исторически паметници, без обаче да се дава определение на какво е исторически паметник. Достатъчно е въпросният паметник да има някакво историческо естество. И в този контекст вписването на даден паметник или на дадена сграда в списъка за на културното наследство на ЮНЕСКО не го прави автоматично исторически паметник съгласно Римския статут, но това е много важна много важен довод за смятам за такъв и това се подкрепя и от съдебната практика на Международният наказателен съд в Югославия. Трето уточнение, съгласно член 8 алинея 2 по точка Б, ясно се записва, че се смятат за натаки натаките срещу изкуството и сгради посветени на изкуството. Въпросът обаче дали тук става въпрос дали се въвсебват нападенията срещу музея или само срещу паметници, които се съдържат в музея. То имаме до въпроса за специфичната закривка в контекста на международен военен куплик. Добавят се и някои общи разпоредби за закрила, тъй като културното наследство съвпада в контекста на боралното съществено общество. И тук ще спомене параграфи 2, 4, 5, 13 и 16 от член 8 алинея 2 по точка Б на Римския статут. В частност в алинея 13 и 16 заговори за непроменното иземване, а в алинея 16 се говори за ограбването на градове и културни паметници. Отново тук не говорим за специфична закрила на културното наследство, но за общи закрила, които включват и културно наследство. И същото съвпадане, същото съчетаване на специфична и обща закрила се прилагат и в случаи на вътрешни военни конфликти, като например конфликта в Мали през 2012 година, въпреки че по принцип разпоредбите за обща закрила са по-слаби в сравнение с случаите на международни военни конфликти. Това е положението с военните конфликти, било то международни или вътрешно държавни. Но а, нарушаването го защото може да се смята и за престъпление срещу човечеството, което е, се определя съгласно член 7 на Римския статук. Тук е, предимството е, че може да има престъпление срещу човечеството, без да има военно престъпление. Трябва обаче да се докаже, че има систематично посегателство срещу дадена общност. И също така трябва да се докаже, че има стремеж за разрушаване на културно наследство по е, до, по причини, които са от, рели, от политически, е, национално, етническо, културно, религиозно основание или се по-свързано с расата или повод. Както каза преди малко и професор Моранти, унищожаването на културно наследство може да се използва като доказателство за стремеж към геноцид свършвам, да се върнем към малко по-практични въпрос. Кога и как може да се да действа Международен наказателен съд? На първо място трябва да отбележим, че Международен наказателен съд може да действа въз основа на територията на страните, които са страна по Римския статут. В момента са 134, но тя не може, Международен наказателен съд не може да действа на територията на държави, които не са страна по Римския статут, или казвам с други думи. В момента в Сирия и в Ирак не може да действа Международен наказателен съд, тъй като те не са страни по Римския статут. При след това всички врати не са затваряни пред вас и пред нас и тук могат да споменат две альтернативи. Първо, съгласно Римският статут, Международният граден съд може да осъществява своята юрисдикция възоснова на извършителите на престъпления, когато гражданият извършилки е граждани на някоя от държавите по страни по римския статут, дори престъплението да е извършено в трети страни, които не са страни по римския статут. Или казвам с други думи, Международният съдебен съд може да се намеси в Сирия и в Ирак, в случаите, когато престъпления са извършени от чуждестранни бойци, извършени от други страни, като Германия, Франция, Обединеното кралство, например. При това от, друга страна, прокуратурата винаги се стреми да намери най-високо поставеното отговорно лице, а в случая говорим за лица с сирийско или иракско гражданство. Или казвам с други думи, този подход да се съсредоточим върху граждани на държави, които са страна по римския статут, най-вероятно няма да ни помогнат да стигнем най-високо равнище в иерархите, така да преследваме хората, носещи най-голяма отговорност. Ето защо Международната съд в момента не действа в тези страни. Втора възможност, другата альтернатива, която разполагаме, е юрисдикцията извинете, Международният съд съд да бъде натоварен с мандат от Света сигурност на ООН, както вече случи в миналото, конкретно в Либия. Казвам с две думи. Закрилата на културното наследство какво трябва да вълнува всички вие. Се радвам, че вие се занимавате с този въпрос. Това каза и господин Лорен, Цини. Това е въпрос, който вълнува международната общност и а, в частност на държавите, съгласно принципа на допълняемост, който отговаря малко на принципа на пропорционалност и субсидиарност, като вие работите тук. А Международният наказателен съд играе своята роля, тъй като опазването на а, културното наследство е от първостепенно значение за службите на госпожа Бенсута. Ние си даваме кол... сметка колко важен е борбата срещу този вид престъпления, които може да определим като истински бич срещу човечеството. Знаем колко важна е тази борба с международната общност. Ще направим всичко възможно да обърнем внимание на международната общност за извършването на тези ужасни престъпления и за да привлече вниманието върху необходимостта извършителите им да бъдат подведени по съдебна отговорност. И в заключение ще кажа, че Международният на съд смята да предвиди е, изготвянето на меморандум с ръководни соки за борба с този вид е, престъпления. Благодаря ви. Много беше интересно наистина. Нашата интуиция явно показва, че има правни, юридически основания. Говоря за престъплението срещу човечеството. Сега ще дам думата на колегите, които искат думата. Не могат да задават въпроси. Двадесет-25 минути за дебат. Записахте ли имената Трупел и Ферхайен? Джуди Уорд. Имате думата. Хелга. Хелга. Yes, thank you. Um, I would like to... Благодаря. Аз бих искал да отправя въпроси е, към господин Лунзарини. Вие говорите за възможността, за желанието при е, военни действия преднамерено да се разрушават културни паметници. До сега не е имало политическо мнозинство е, за намеса, за да се спасяват е, човешки същества. Е, ето защо когато се говори за намеса, трябва да има отново политическо мнозинство за защита на културното наследство. Е, за сега има коалиция в подкрепа само на въздушни удари. Вторият ми въпрос е, ако е, предвидите военна намеса, каква е, военна намеса имате предвид? Дали трябва да се изпратят сухопътни войски? Това също е деликатен въпрос. Бих искала да чуя и Ричард какво ще каже. Според мен това не е правдоподобно. Ich habe einmal eine Frage auch an äh, Professor э, Сабин има думата сега. А, аз също имам въпрос към господин Лунцарини, както и господин Дюйтартер. Първо, вие казахте, че ние трябва да създадем програми за привличане на общественото внимание като цяло, те да разберат в какво се състои проблемът и да осъзнаят стойността на културното наследство. Защото обикновено хората живеят в е, региони, където животът им е застрашен не искате да защитите културното наследство или собствения си живот. Вие говорите за това, че 300 е, и 20 души са убити. Е, това е, действително е шокиращо. Какви конкретни мерки могат да се вземат? Вторият ми въпрос е към господин Дюртайтър. В сътрудничество с държавите членки по въпроса за чуждестранните бойци, какво може да се направи? Във връзка с и, и, идил в интернет виждаме най-различни видеоматериали, виждаме как е, те унищожават културни паметници. Така че какво можем да направим? Е, примерно, може ли да се идентифицира конкретно лице от е, кадрите, които се, които се разпространяват в интернет какво разследване да се проведе, е, дали трябва да продължи разследването, когато те се завърнат в родината си, особено за лица, които са участвали в разрушаване на културни паметници. Джули Уорд има думата сега. Благодаря. Благодаря за изключително интересните доклади, които ни представихте, за подробната информация във връзка с е, обучението, с политическата позиция, с законодателството, е, с техническите средства, с които разполагаме. Е, в момента е много интересен, момент е много интересен за среща. Още повече, че аз прекарах уикенда в Сребреница и там имах възможност да говоря по нова инициатива, която се нарича да усиновим или да приемем Сребреница. Това е инициатива, която засяга общността. Събират се веществени доказателства за живота там преди войната. Това е включено в музеи на място значението, което хората придават на обикновеното наследство, на семейното наследство, на наследството свързано с бита им. Това е нещо много важно, защото хората е, са бягали за да си спасяват живота. Те са грабнали семейни снимки или някакъв предмет, който им напомня семейния живот. Е, знаем обаче колко големи са били загубите тези предмети едва ли имат някаква особена стойност от гледна точка на пари, но те имат невероятна неназовима стойност, като си има предвид какво означават те за общности, които е, са загубили подобни предмети, които изобщо са жертва на геноцид. Е, от гледна точка на е, финансирането, това е големите проекти обикновено се финансират, но е, малки проекти, които засягат само малки общности, обикновено трябва да, да, да положат много големи усилия. Те събират предмети, събират архиви при много трудни обстоятелства, така че въпросът ми е как чрез културната си политика можем да подкрепяме имаме такива важни проекти. Но ние мислим, освен това, и за геноцида като акт, за акта на разрушаване на културно наследство. Това става само по себе си трудно културно наследство. Става повод на огризения, как да се справим всичко, с всичко това, защото обикновено извършителите се опитват да разрушат доказателствата, но доказателствата сами по себе си стават част от културното наследство, от историята, която трябва да бъде разказана. Знам, че не говорим за това в момента, но трябва да помислим и за това, защото все по-често ни се налага да използваме такава информация, за да възпитаваме бъдещите поколения, за да не се повтаря това повече. Така че в момента не говорим за това, но трябва да помислим помислим за това. Grazie, е колега Строевски. Пани Przewodnicząca. Колегата Строевски. Дами и господа, госпожо председател, най-напред бих искал да ви благодаря за това, че организирате такава дискусия. Аз бях един от инициаторите на дискусията и искам да обясня защо. Първо бих искал да разбера какъв е обхвата на явлението. На второ място да разбера какво можем да направим. И накрая да ви задам следния въпрос. До каква степен можахме да цифровизираме културните обекти, които вече са били разрушени или които се разрушават в момента? Аз мисля, че е, трябва да се ускори процеса на цифровизация. Дори и тук, е, е, на европейския континент, туристите преднамерено или без да искат унищожават културни паметници от средновековието. Вярно е, че когато децата в Африка умират, защото не достига водата, когато цели села са заличени от лицето на земята, е много трудно да се предприемат дейности за спасяване на културни паметници, при положение, че не може да се окаже помощ на човешките същества. Така че е, нека всичко да остане съразмерно. Освен това, е, това, което стана в Босна и Херцеговина, ние много ясно си спомняме какво стана там. Затова сега бих искал да се спра на нашия подход към унищожаването на културни паметници. Понякога някои паметници са разрушени, защото на тях се гледа като на военна цел, като на етап от военни действия. Примерно трябва да се унищожи исторически мост, за да се стигне до някъде. В Сирия обаче не е така. В Сирия се унищожават културни паметници, паметници, които съставляват нашето наследство, именно за да бъде унищожено нашето съвместно наследство, било то културно или религиозно. Това са определящи черти за нашите общества, за нашите култури и искам да подчертая това. Мисля, че трябва да се придаде много голямо значение на тази тема. Накрая искам да попитам какъв е бюджета на Ирком. Искам да попитам също така дали знаем кои са извършителите на тези престъпления. Разполагаме ли с цифрови документи, с цифрови картини на всички паметници, които са разрушени? Не hvala лепа да сте обръстили тако помемно тема на дневния. Следващия въпрос. Благодаря ви за думата. Благодаря ви за днешната дискусия по една изключително важна тема. Благодаря ви за това, че поканихте всички експерти, които излагат днес тяхната гледна точка по въпроса за опазването на културното наследство, както на европейски континент, така и отвъд него. с удоволствие научавам, че в Хага е, е създадено специално звено, което успешно се занимава с тези въпроси. Но когато трябва да да определим дефинициите, когато трябва да дадем определение не само на понятие като културен обект, но и понятие като геноцид – Обикновено дефинициите не са ясни и ние трябва да разширим дефиницията на понятието геноцид и е, то да включва е, всички действия, при които са избити хора по политически причини. Като, например, след Втората световна война след 45-та година. Сега говорим много за Сребреница, но може би е, трябва да говорим и за всички онези, които загинаха в бивша Югославия, когато е, комунистическите е, сили е, застанаха начало на държавата. Ние не говорим само за една нация, говорим за 7 или 8 различни нации, е, които е, се обособиха след разпадането на бивша Югославия. Така че е, тези престъпления не могат да бъдат квалифицирани като геноцид според настоящата дефиниция както в статута от Рим, така и в дефиницията дадена от ООН, е, на геноцид е, тези дефиниции трябва да бъдат разширени. Трябва да видим как да се е, квалифицира разрушаването на културното наследство. Е ли то военно престъпление? Може би не, но трябва да говорим за това. <laughs> Ma question porte sur le site de Palmyre. Колегата Билт. Е, искам да задам въпрос за Палмир в Сирия. Дори аз исках колегата Шупрат да направи изказване, за да спасим този обект. Вие говорите за действия. Трябва ли обаче да предвидим възстановяване на връзките с Сирия, за да спрем експанзията на ислямската държава и да защитим тези културни паметници? Люджи Моргана. Луиджи Моргано, благодаря. И аз е, искам да благодаря също. Е, благодаря за организирането, благодаря за това, което казахте. Колегата преди мен посочиха важни аспекти. Аз мисля, че що се отнася до политическия план, фактът, че се съсредоточаваме върху определени въпроси и ги гледаме под лупата, за да гледаме по-реалистично, е нещо, което трябва да продължаваме. Мога да говоря по-задълбочено, но това, което казаха нашите оратори, според мен е точно. Въпросът е двоен. Има превентивен аспект, т.е. обучението, образованието, Фактът, че онези, които живеят в момента в това културно наследство, което се състои само, не само от паметници, трябва да го осъзнават. И това е нещо много важно. Разбира се, че повече трябва да се прави, а, но трябва да се разбере, че става дума за наследство, което е културно за всички ни. Искам да разбера нещо повече. Има юридически основания за това да говорим за престъпление срещу човечеството. Какво можем всъщност да направим? Имайки предвид, че от една страна има разрушение, от друга страна има и търговия с такива, които се събират от частици от разрушените и се изпращат в чужбина. И тъй като знаем какви са в кавички пазарите, които закупуват тези обекти, въпросът е свързан и а, това какво се случва, какво е законодателството, възможността да не гледаме само в национални граници, за да можем да се борим, за да няма кражби, продажби и да има хора, които да купуват, защото по този начин те стимулират кражбите. Казвам това, защото колегите преди мен разгледаха всички други аспекти и това може би трябва да бъде е, засилено има възможност да се направи нещо, имайки предвид, че това са много важни въпроси. Grazie, е, con questa ultima domanda eh, darei la parola subito per le risposte. Ще дам думата за отговори. Исках и аз да задам един въпрос. Първо на Декаро, разбира се и на професор Ланзарини международната научна общност. Искам да разбера как се е активирала тя. Говорихте за институции, агенции, технически експерти. Но тук, според мен, имаме нужда от сътрудничество и подкрепа между университетите. Например, Средиземорските университети, много важна мрежа. Та в този смисъл и що се отнася до една по-силна координация на действията за обучение и за образование, и за овластяване, за тази информация отвъд сателитите и документацията по другите форми. За сътрудничеството между университетите, друг въпрос, много важен, е свързан с Международен наказателен съд. Някои колеги го казаха и аз съм съгласен. Има ли юридическо основание за това? Казахте да, но достатъчно ли е всъщност да има тълкование или в кавички е нужно да редефинираме статута на съда, защото тази тема, това са човешки права, основни, имат дефекти, това законодателство и последства за културен геноцид. Имате думата. Днес, къдете, преприма il професор Лацерини. Dovremmo concludere 10 За 10 минути трябва да приключим или под 10, максимум 10. Perché abbiamo il secondo panel, eh, anche per i colleghi che devono parlare dopo e che poi verranno qui. Защото има колеги, които трябва да вземат думата след вас. За трафика ще оставя думата във втората част, така че да не говорим сега. It's really not that easy uh, to reply to all these questions in a few minutes. Благодаря ви. Ами не е толкова лесно да се отговори на всички тези въпроси в рамките на няколко години. Предполагам, че въпроса за военна намеса е много противоречив и държа да ви уверя, че аз самият не съм привърженик на употребата на оръжие за разрешаване на международни конфликти. Разбира се, военната намеса в този случай не бива да се разграничава от закрилата на населението. Разбира се, трябва да бъде свързана Такава е позицията ми. Днес говорим за културно наследство и за това се съсредоточих върху въпроса за културното наследство. Но разбира се, очевидно е, че всички престъпления, извършени от ИДИЛ и други групи, са пряко свързани помежду си. И обсъдихме за господин Декаро въпросът за тази, за субективната представа за културно наследство, която далеч нахвърля разпоредбите на конвенцията от 1972 година, където се определя като културно наследство световно значение само културните обекти, които имат значение по своето културно естество за цялото човечество. културата има значение и в общностите, за живота на съответната общност. Това тук говорим за, за престъпление срещу човечеството. Целта на това посегателство срещу културното наследство не е разрушение на свите културни паметници, а разрушаване на общността, която се самоопределя чрез тях. Ето защо е очевидно, че с всяка една военна намеса ще гарантира закрилата на културните паметници като жизненно важна част от културната идентичност на общността. По този начин ще гарантирате и физическото оцеляване, и физическото благоденствие на съответната общност. Така че борбата срещу всички видове престъпления в един военен конфликт си му свързани И пак казвам, всяко разру... всяк... всеки акт на разрушаване на културно наследство е целенасочен. Това е нападение срещу самата общност, която се отъждествява с съответното културно наследство. Дали тук имаме нещо от военна намеса и каква военна намеса точно не е моята област на експертиза. Очевидно е, че всяка подобна намеса изисква и съответната политическа воля военна намеса би следвало да се организира въз основа на непосредствените нужни във всички конкретни случаи. Военна намеса също така означава и военна подкрепа за тези, които в момента се борят срещу ИДИЛ. Преди споделях моето виждане, а то е, че в конкретния случай трябва да включим в по-голяма степен кюрдите в международните преговори, защото независимо дали това ни харесва или не, в момента кюрдите са единствените, които се борят срещу ИДИЛ и може би трябва да ги подкрепим. Така че като начало военната намеса може да се ограничи до подобен вид подкрепа. Беше даден въпроси по определението за геноцид. Разбира се, съгласен съм, че трябва да се преразгледа самото определение за геноцид, да се включи и културното наследство, когато то е конкретната цел на нападателите. Съгласно конвенция от 1948 година за геноцид се смята единствено и само физическото унищожаване на дадена общност. И за нещастие в момента Международният наказателен съд, който е основната и най-компетентна институция за тълкуване на международното право, постанови, че геноцидът се ограничава до физическото унищожаване на на общност. И когато споменах, че разрушаването културно наследство е доказателство за желанието за, ген... за стремеж към геноцид, както определи Международният наказателен съд, Но това всъщност е най- най-големият напредък, който ние може да постигнем въз основа на настояща международна рамка. По мое лично мнение, граденето за геноцид трябва да обхваща и културният геноцид и унищожаването на културно наследство, защото унищожаването на културно самущество на общност е толкова в, страшно, колкото и физическото унищожаване на членовете на общността. А относно осведомяването на населението. Господин Декел спомена колко важно е самите, самото население да бъде по-наясно с културното богатство, с което разполага. Да, разбира се, в зоните на конфликт хората се вълнуват повече от намиране на най несъщното на хляб и на вода, преди да започне да се вълнуват от културното си наследство но да им помогнем да осъзнаете собствената си културна наследство сте неразривна част от е, тяхната е, културна самоличност и идентичност, защото ако не позволим да бъде на тяхната култура, ще изчезне и тяхната история, и тяхната самоличност за е, поколение напред. In due concetti una possibile... И сега колективен отговор много е сложно да се отговори на всички, така че на два ще се опитам да отговоря. Ние сме под влиянието на конвенцията на ЮНЕСКО от 1972 година. Тази конвенция закъснява в историята на ЮНЕСКО. Идеята за културното наследство отива отвъд списъка на наследство, културното наследство е от световен мащаб. Трябваше да бъде нещо като знаме за добрите практики към цялото наследство. Днес фокусът на политиката да има повече е, места, където да се виждат тези монументи, достъпа Слагаме всъщност фокуса върху Палмира, а има още 50 такива, които може би са били разрушени. Ако видите списъка във вестниците, ще видите, че се създават по този начин цели. Въпросът е действие и реакция. Ако искам аз да покажа как мога всичко да разруша, ще взема списъка от най-важните монументи точно от медиите и ще ги разруша. Наследството, което съставлява всъщност цялостността на образователната система, която се основава върху конкретни паметници и памета, е нещо много по-голямо. Така че от една страна се използват тези ем, универсални ценности в медиите, за да се пропагандират тези монументи. От друга страна не е въпрос за националната идентичност. Нашите държави, Италия, Германия, всички останали, всъщност от 1900-та 2000-та година създават идеята за нацията, разрушавайки идеята за общността. Една идея, която е много по-интегрирана относно културната идентичност. Така се насочва върху една идентичност, а не върху друга, като културната идентичност се изправя срещу другата, т.е. противопоставят. Един от принципите на ЮНЕСКО е да се споделя многообразова... обр... много странността и не да се казва, че тази идентичност е точно обратната или се е създала посредством война. Да, това е част от историята, но да се използва ефекта на една а, война, за да се създаде идентичност, дава предпоставки за следваща война. Т.е. трябва да работим в поколенията за това. Наследството е нещо много комплексно. То включва различни идентичности. Иначе Рим, Колизеума, кой ще го поддържа? Китайците, иммигрантите в нашите общества? Бъдещето е много по-комплексно от това 19 и 20 век, когато имахме националност и нация и национална държава. Трябва да работим за една общност, която да разбира, че многообразието е ценност. Това е много важно, наистина. Имате думата. Не, благодаря ви, госпожа председател. Съвсем набързо ще отговоря малко на слуки на различните дадени въпроси. Въпрос за закрилата на културното наследство от самото население и проблемите да се гарантира тази закрила, когато самото население е заплашено и то започна самото им съществуване. Ще дам пример с Мали, където няма никаква поверителна информация населението направи всичко възможно да опази част от ръкописите, които а, се съхраняваха в библиотеките. Това доказва, че има самоопределяне с културното наследство и че хората се опитват да го опазят дори и под обсада, като беше случило в Томбукту госпожа депутатът, който се върна от Сирия и Ирак и е въпроса за видимо трец, който разполагаме. Международният съдебен съд не е започнал а, разследване, така че ние не, не следим кои лица се връщат и кои лица от Ирак и Сирия. Това е правомощията на държавите, откъдето произхождат тези хора. А иначе всички тези видеоматериали са на разположение, те могат да бъдат съхранени, те могат да позволят да се идентифицират лицата на извършителите, регистрационните номера и видът на превозните средства и разбира се, нови технологии ни помагат в тази насока. Друг колега спомена въпроса за цифровизацията. Той наистина е жизненно важен. Има техники, които позволяват 3D възстановки, които ще ни позволят не само да възстановим постфакто паметниците, но и да покажем на обществеността към какво прилича един исторически паметник или паметник на културното наследство преди и след разрушаването му. И това въжи не само в, за случаите на разрушение в отдалечените места, където има разруха, участва се и на времето. И а, мога да ви кажа, че днес е много лесно да се гарантира такава техническо покритие, защото необходимата апаратура за съществяване на снимките се събира в а, една раница, която човек може да носи на гръб. В момента правният набор, с който разполага Международния съдебен съд чрез определението за престъпление срещу човечеството и военно престъпление може да обхване голяма част от случаите на кражба и плечкосване, така че ние имаме възможност да разследваме за такива престъпления. В момента водим разследване за Мали и ще видим докъде ще стигнем с наличните ни доказателства. Разбира се, много е важно да, да се ползваме и от сътрудничеството на държавите в този процес. А аз лично не виждам никакъв проблем, дори напротив, виждам само предимства в идеята да се разшири определението за геноцида се включва и културното наследство, защото това е основната цел. Разрушава се паметта, разрушава се културното наследство, което ще, позволява, ще позволи възстановяването на общността за бъдните поколения. Така че културното наследство, да, е в сърцевината на целият проблем с геноцида, но тук отново трябва държавите страни по римския статут да се съперат, да решат промяната в определението, което разбира се е много положителен процес. Благодаря за първата част. Вашите изказвания бяха много важни наистина. Имаме и писмените ви изказвания. Надявам се да сте ни ги дали, ще ги раздадем. И докато вие седнете в залата, ще поканя следващите ни оратори да дойдат тук на подиума. Ще взема думата. Сега ще ви ги представя, така ще спечелим време, тъй като закъсняваме. Please, you can sit here. Okay. Allora. И така, втората част, както знаете, трафик на културно-историческо наследство. Две резолюции на Съвет за сигурност имаме тук. Едната е от 13-та година, другата от 15-та година. Едното е за Ирак, другото е за Сирия. Европейския съюз също се присъедини към тези резолюции. Не знам дали функционират. Сега ще разберем. Ще видим кои въпроси все още не са решени. Рено. Allora, noi abbiamo con noi, intanto che vi sedete vi presento. Представям ви докато сядате отляво Марк Андре Рено, директор на центъра в към университета в Женева ще говори за незаконна търговия с културно-исторически обекти и ролята на Европейския съюз. След това Едуард Планш от УНЕСКО и Фабрицио Паноне от Интерпол. Давам думата на професор Рено. Merci beaucoup, euh, madame la présidente. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Е, темата, разбира се, е от фундаментално значение и която е свързана с това, за което говорихме до сега. Незаконната търговия с културни обекти, е, които, която е последствие от конфликти, като например от конфликтите, които в момента се наблюдават в е, Ирак и Сирия. Според мен трябва да се спрем на тази тема от гледна точка на това какво можем да направим тук в Европейския съюз. Аз разграничавам три точки, три мерки. Мерки на място, мерки свързани с вноса и мерки благоприятстващи връщането на обектите с е, е, една дума. Какъв е настоящия правен режим? Той се основава на международни текстове, които вече бяха споменати. Е, отново ще стане дума за това. Конвенцията на ЮНЕСКо от 70-та година, Конвенцията от Юни Друа от 95-та година и други важни текстове, в частност Конвенцията от Хага от 54-та година и първия протокол по тази конвенция, която също е, е, който също е от 1954 година и който е свързан с предотвратяването на плечкосване в случай на окупация. Разбира се, има и по-скорошни текстове, като например резолюцията на съвета за сигурност, е, за която неколкократно стана дума, 2199 от 12 февруари 2015 година. Имаме е, цял набор от е, правни средства. По-конкретно, първо, бих се спрял на мерките, които трябва да бъдат взети на място. Естествено, че трябва да се улесни прилагането на международното право, за да се предотврати всяка форма на плечкосване. Какво може да направи Европейския съюз? Първо може да се действа за защитата на музеите и разполагането на сигурно място, особено в период на опасност на културни обекти, които биха били поставени под заплаха. Неколкократно беше посочен примера с Мали. Там гражданското общество за активно участие в защитата на обектите, на ръкописите от Тамбукто, така че ако гражданското общество, ако обаче действа в определена рамка, може да направи много. При тежки случаи можем дори да предвидим създаването на така наречените safe havens на английски. Това са убежища за културни паметници, които могат да се намират е, на място или в чужбина. Целта е обаче да се осъществи защита на е, културните паметници. Тези safe havens бяха разписани е, по швейцарското законодателство. Аз съм дежурния швейцарец тук, но все пак искам да ви кажа, че федералния закон закон по защитата на културни обекти при бедствия и военни конфликти дава възможност е, да се създадат такива убежища, safe Heavens. Може да се допусне, че е, това е, ще се разшири и при определена правна хипотеза ще включи и Европейски съюз. Това беше първа точка. Втора точка – контрола върху вноса. Според мен това е от ключово значение строг контрол върху вноса. По е, европейското право в момента се предвижда контрол върху износа. Не, има правилника, който е прият, е, но е, какво е предвидено за вноса? Твърде малко неща. Това е напълно естествено, защото е, по принцип не се контролира това, което влиза, по-скоро това, което излиза. Но при високо рискови зони, като Ирак и Сирия по-настоящем, според мен е от ключово значение да е, се осъществява такава форма на контрол. Според мен е, това и е една от темите на резолюцията, която вие сте гласували, а именно да предложите подобен контрол. Не е чак толкова сложно е, да се прилага той. Разбира се, че са необходими сили, но просто да се предвиди митниците е, да изискват сертификат за износ и при отсъствие на такъв сертификат в такъв случай обектът не може да бъде изнесен, защото има презумпция за нарушение на правила. Така че контрола върху е, вноса е, както е привиден в момента, особено по двустранни споразумения, може да бъде разпространен и по силата на европейското право е, спрямо страни като Ирак и Сирия. И на трето място, за какво всъщност става въпрос? В случай на незаконен внос – ако този е, внос не е могло да бъде предотвратен в Европейския съюз, трябва да се предвиди система за е, възстановяване на собствеността, за връщане на предмета към страната, откъдето е взет. И е, дори е, в вашето право на Европейския съюз, вие сте предвидили резолюция за реституция. Тя беше преразгледана наскоро, особено по силата на закона от 59-та година и в частност неговия член 5. За какво всъщност става дума? Да се разработи система, която се основава на установяването на происхода на обекта, ако, е, примерно, обектът е от определена страна, като Ирак или Сирия, за които говорим в момента, и ако той се внася, ако става въпрос за културен паметник или за обект, който има стойност на антиквариат, трябва почти автоматично той да бъде върнат. И това е предвидено и във вашата европейска директива. Може би тя трябва да се разпространи и към тези региони. Дали трябва да действаме веднага или да чакаме края на конфликта, можем да говорим по тази тема, но е, все пак е, можем да предвидим система за Safe Heavens, т.е. Е, предмета се задържа преди да бъде изпратен обратно, преди да бъде върнат там, откъдето идва. Дали държавите могат да предвидят подобна система на реституция? Е, непрекъснато процъфтяват доброволни реституции, т.е. лица, е, които стават собственици на предмети, които е, са пристигнали незаконно. Те искат веднага да ги върнат, защото не искат да изпадат в опасност. Има един много красив пример в Женева. Връщане на барелев на барелев, който е от Нимруд и който доброволно беше върнат от колекционера, който го беше придобил, защото колекционера беше осъзнал, че ако го запази, може да му бъдат наложени много строги санкции. Това е накратко. Ако с Safe Heavens работим по превенция, по предотвратяване, ако работим по е, конкретната борба срещу вноса и ако накрая благоприятстваме връщането на обектите, ще сме направили много неща и ще се радвам много, ако Европейския съюз върви в тази посока. Благодаря. Благодаря ви, че бяхте много ясен. Благодаря за предложението, които бяха много конкретни. Сега давам думата на Едуард Ланш, представител на ЮНЕСКО, който отговаря за мониторинга върху изпълнението на конвенцията, която се спомена за забраната на незаконния внос и износ и заобщо прехвърляне на културни обекти. Благодаря. Много ви благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Благодаря ви за поканата е, и преди сте били така любезни да поканите представители на ЮНЕСКО при преразглеждането на вашата директива. Видяхме колко резултати постигнахте след тази консултация. Много ви благодаря. Много насърчени сме от подобно взимам правите на, на нашата позиция. Благодаря от името на госпожа Бокова, благодаря ви също така и от името на колегите от Унитла. Бих искал само да ви припомня нормативната основа, която използвана, която се състои от 6 конвенции, които се управляват от секретарията на ЮНЕСКО по отношение на трафика с, с незаконно прието културно имущество, добавяме и конвенция от 25-та година на Унидла, която се смята за основната, основни инструмента за работа на ЮНЕСКО. В момента конвенция от 1970 година на ЮНЕСКО, конвенцията за мерките за забрани възпрепятстване на внос, износът и трансферът на културно възприяти изкуство, е процес на ратификация. В момента ли още, още три държави членки не са ратифицирали конвенция. Това са Ирландия, Латвия и Малти. се надявам те се присъединят към нас може най-скоро. Това направи и Люксембург съвсем наскоро. 37 са страните по конвенцията на УНИДРО от 95-та година. Това е по-малък брой и това са основно държави, където произхождат културните паметници, а почти от една от държавите в в които основният пазар на тези блага не се включва и ние се надяваме да се положат повече усилия, тъй като Нидло има система за възстановяване на културни паметници. А знаете, че в момента има много интензивен трафик, много интензивен трафик на културни паметници от Близкият изток. И а, ако културното наследство е изнесено към страни, които не са ратифицирали конвенцията. Това намалява възможностите на държавите, откъдето произхождат тези културни паметници да възстановят своето на културно наследство. Като осъществява координацията чрез портала EUCult.net, но и в контекста на ЖАЕС. E и миналата година участвахме в конференция в Маракеш, посветена на сътрудничество с Европейския съюз и Африка. Разбира се, има и много важен проект за опазване на културното наследство в Сирия. Този проект беше създаден преди малко повече от година. Европейския съюз участва с 2,5 милиона евро, като целта е да се, да се допринесе към установяване на мира и възстановяване на устойчивото развитие на сирийският народ чрез възстановяване и пазване на културното му наследство. Това е един много важен проект, който се ръководи от офиса ни в Бейрут, но ние работим в много тясно сътрудничество с партньорите ни за ставане на международна обсерватория, което ще ни даде възможност отблизо да следим това, което се случва, разрушаването, ограбването, плечкосването, независимо дали става въпроса за движимото и недвижимо имущество. Разбира се, недвижимо имущество е много сериозно, тъй като много технологическите обекти бяха обект на атаки, но е важно също така да защитява и нематериалното културно наследство. Най-скорошните ни намеси в същата този проект е, съвместно осъществяван от е, ЮНЕСКО и Европейския съюз. Най-сериозен е проблемът в Палмира с разрушаването на, на много важният символ лъвът на Палмира, който беше разрушен. Също така е, бяха разрушени и някои гробници, които бяха обект на религиозен култ от страна местното население споменахте Махмуд Абдула Карим, който ще чуем след малко, трябва да дадем заслушането и на хората, които на място се опитват да защитават културното наследство в Сирия, които правят всичко възможно, за да изнесат каквото могат от, от, от, от, от движимите културни паметници да ги опазят. И за неща си много често това, което е успява да опасят, с което ще остана след разрушаването на музеите. Партньорството с Европейския съюз съща, минава и чрез ставането на център от специалисти по културно наследство на Сирия. В момента този, тази мрежа е съставена от 120 специалисти и ние се консултираме с тях в случаите на иземване и възстановяване на културни паметници. Това е една мрежа която работи при пълна сигурност и ви можете да свържете с нашите специалисти в случай на нужда. Година и половина след създаване на органът за наблюдение можем да дадем първите резултати от дейността ни. Бяха проведени редица международни срещи на специалисти. Създадена беше мрежа от международни специалисти, бяха създадени канали за обмен на информация, сигурни канали е, и също така беше поведен, бях поведени редици много конкретни целенасочени семинари за опазване на културното наследство. Беше поведен първи семинар по културното наследство на музея в Алепо през 2014 година. Също така осъществихме през ноември 2014 година обучение за полицейските служби по отношение на откраднатите културни паметници. Беше създадено и друго обучение, което обхвана и съседните страни трафикът засяга както оригиналното равнище, така и международното равнище, като се развива много бързо. И също така друг семинар, посветен на нематериалното културно наследство. Всички тези данни са на разположение онлайн, Можете да се запознаете с всички конкретни данни. Над 100 души са преминали през нашите обучения. Някои от тях са сирийци, но някои от тях са от съседните на Сирия страни. Генералният директор мобилизира всички свои партньори, тук ще ги спомена, Интерпол, Международната организация на частното право, на която ние разчитаме много, надяваме се Европейския съюз също да ни помогне да мобилизираме Международната митническа организация, УНИДРОА, ИКРОН, ИКОМОС, ИКОМ, както и Света за сигурност на ООН. Знаете, че възоснова на резолюция 2989 всички страни членки на ООН е, би следвало да се вземат с прилагането на тази конвенция. ЮНЕСКО и Интерпол са се взели задачата за събиране на необходимите данни и близо 30 държави са отговорили на нашата молба за информация. Синтезът от данните бяха предоставени на ООН и се надяваме да бъде изкопен доклад с много интересни данни в близко бъдеще. Трябва да отбележим, че държавите членки често споменават преразглеждането на Европейска директива, както и мерките предприяти на европейско равнище за опазване на културното наследство и начина по който тези разпоредби са транспонирани на национално равнище времето бързо изтича, така че бих искал да се спра на, на основното предизвикателство, което сме изправили днес, а именно да проверим автентичността на информацията, която достига до нас в ЮНЕСКО чрез колегите от Интерпол. Не знаем откъде идва и къде отива културното наследство. В, тях, в частно сътрудничество сме с културните институции, с музеите. Всичките са единодушни, че а, всичко, което в момента се краде в Сирия, не е достигнало до тях. Или казвам с други думи, явно, е, че това въпрос за един трафик на черно, който осъществява директно с колекционерите. И предполагаме, че тези, пам... тези паметни ще започнат да се появяват отново след 10-20 години, например. Също така е ясно, че има и много фалшиви паметници, които в момента се появяват като целта, разбира се, е трафикантите да сбогатеят за сметка на безкруполни частни колекционери. Това е факт, който ще трябва да вземем предвид. И трябва да гарантираме необходимата политическа воля, за да се гарантират сертификатите с нос и износ. Това вас се подкрепа, тъй като, пак казвам, има много голям брой фалшификати и а, тогава се добави и търговията в интернет. Ето говорим за стотици хиляди малки предмети, които се продават и които по никакъв начин попадат под контрола на международните разпоредби, тъй като не се смятат за част от пазара на културни блага. Трябва също така да се разглежда международното право, трябва да се засилят санкциите за разрушаване и търговия и незаконен трафик на културни продукти. Се надяваме Европейския се да за ратификация на конвенция от 25-та година. Това са основните елементи, които исках да спомена. В заключение, разчитаме на вас, за, за да насърчавате с повече ратификация, с хармонизация на националното законодателство, за да се наказва по един същи начин укриването на културни блага всички държави членки. Трябва също така да се насърчава потребата на сертификати за вноса и то най-вече на продукти, които разполагат с сертификат за износ. Трябва да се подобрят полицейските регистри, кампаниите при общественото мнение също са много важни. Важно е да се спомене една много по-чувствителна тема сътрудничеството с разузнавателните служби и разбира се избиран, избирането на прави. Благодаря ви. Много компликато, много импортанте. Грация. Да, благодаря за изказването. Сега дам думата на Фабрицио Паноне от Интерпол. База данни на откраднати предмети. Ако успеете за 8-10, ще е най-добре. Благодаря ви, че ми давате тази възможност да присъствам. Благодаря, че поканихте Интерпол. Исках да представя един инструмент за борба срещу кражбите на тези обекти, но ако имате въпроси за сътрудничеството между полицията и правоохранителните органи, ще се опитам да ви отговоря. И така, кражбата на културни предмети отнема културно-историческо наследство от държавите. В същото време засяга и законната търговия. Тези престъпления водят до големи печалби за престъпниците, ползването на насилие, връзката с организираната престъпност всъщност е и заплаха за сигурността. Трафика с такива обекти е международен феномен и една ефикасна политика ще означава кон мерки за борба на международно ниво. За да имаме ефикасна борба с това явление, от 1995 година Интерпол даде на разположение на държавите членки база данни за открадати творби, което се ползва често. Защо е толкова важно да има такава специализирана база данни? Първо е необходимо да се поясни, че не е възможно или поне е много трудно да се защити нещо, което е неизвестно. Е, става дума за е, обекти, които са незаконно намерени. Затова е много важно всички страни да има една добра система за тяхното културно наследство и да се използват детайлите, случай на изчезване на такива, за да започне международно търсене на, този, на тази творба, като целта е то да бъде възстановено или намерено. Бързата разпращане на информацията ще помогне борбата срещу този трафик. Съветът на Европа съзнава този проблем и подчерта превенцията и борбата с незаконния трафик на културни обекти. 2008 година Съветът на Европа ясно подкрепи действията на Интерпол за подобряване на базата данни и една а, иска да се направи една автоматична база данни, която да бъде актуализирана от държавите членки като се използва последните технологии, като използването на търсачки. 2009 година генералният секретарят на Интерпол реши да създаде специална работна група. Тази работна група е, има специализирани полицаи, които се борят с престъпници от тази сфера, които те са от 9 държави. Тази група се срещна два пъти 2009 и 2010 година. Създаде се консенсус около три варианта, които да бъдат разгледани и приложени, за да се модернизира базата данни, за която говоря. На екрана можете да видите, че може да се поиска достъп до базата данни и след като си получил и парола и потребителско име, така изглежда страницата за търсене, е възможно в базата данни да се потърсят обекти. Точно поради тези заключения на 17 октомври 11 година Италия посредством специализираното си звено Карабинели Тотела Патримонио Културале подаде предложение за проект за модернизиране на базата данни на Интерпол пред Европейската комисия по програмата ИСЕК. 15 държави членки на Европейския съюз се присъединиха към проекта като ко-бенефициери, а генералният секретарят на Интерпол е включен като асоцииран партньор. Проектът Психе трябва да бъде завършен до 27 август 15 година, т.е. едния месец. Той е, върви като разработва следните посоки прилагане на форматирана система за съобщения в базата данни на Интерпол, за да се даде възможност за подаване на хармонизирана информация. След това разработване на веб-услуги, които дават възможност за пряк пренос на информация, информация от италянската база данни Леонардо госпожа Коста спомена тази база данни, към базата данни на Интерпол. Ще бъде възможно всички държави членки пряко може да се казва информацията. Трето, интегриране на инструмент за сравнение на изображения. Така се улеснява търсенето. Четвърто, разпространение на резултатите от проекта посредством обучение за използване, извинете, обучение на агенциите, които са правоприлагащи и които ще използват системата. И накрая, защо защитата на международното наследство изисква мултидисциплинарен подход. Той включва не само сигурността, но и партньорите, които се занимават с тази тема. Всеки от тях има конкретна роля към общата цел. За да се улесни този подход и обмяната на информация, за откраднали ти или изчезнали такива между всички различни между различни заинтересовани страни, Интерпол реши да качи тази база данни онлайн посредством сигурен уебсайт. И сега базата данни може да се ползва от всички по света, които искат да проверят определени културни обекти. Показах по-рано, може да отидете на сайта, може да поискаш потребителско име и парола и достъпа е безплатен. След август 15 година основната страница на базата данни на Интерпол ще бъде различна. Това е новия интерфейс, който се дължи на проекта Психе. Ще бъде по-лесно да се търси. Така че ако искате е, достъп, не се притеснявайте, ще ви се даде достъп. Много ви благодаря, много интересен беше този проект Психе, много обещаващ е върви в посоката, която казахме е много важна, за да имаме обща система за документация. Сега ще дам думата на колегите. По две минути на човек, много ви моля, иначе времето няма да ни стигне. Колегата с Здруевски, Граматикакис Трупел и Цуйтрова. Здроевски има думата. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za te informacje. Първо бих искал от сърце да ви благодаря за цялата тази информация. Тя е много интересна. Имам конкретен въпрос към господин Фабрицио Пандоле, който е представител на Интерпол. Е, Издирават се повече от 46 е, 000 предмета от 130 страни. Седем години аз бях министър на културата в е, Полша. В Полша изготвихме регистър на изчезнали предмети по време на Втората световна война. В него има 80 000 позиции, обекта, като например картини от Рафаел или Рембрандт. Така че, интересува ни възможността да се проследяват продажби на търк на съответните предмети и с каква скорост се разработва базата данни. Господин Граматикакис има думата. Госпожо председател, аз бих искал да се спра на опит, за който и вие говорихте, а именно посещението в Вергина и в Солун. Аз самия участвах в това посещение. Това беше много голям успех и от политическа гледна точка. И така, е, въпроса ми – това е, също е свързано с неправомерна търговия от гледна точка на економиката, от гледна точка на ЮНЕСКО и от гледна точка на Интерпол. Мисля, че нещата са свързани. Сега искам да се върна на нещо друго. Връщането на мраморни статуи на Гърция отправим въпроса към трима от изказалите се. Много добре знаете, че тези мраморни статуи са били а, отнети с сила от Гърция по време на Отоманската империя, от лорд Вейган. Е, Гърция прави неколкократни опити да си върне статуите. Въпросът е много чувствителен. Е, сега е, получихме и резултат от анализ, който е направен от Бритиш музеум. В него се посочва, че не могат да ни се върнат мраморните статуи, поради подходящи помещения. Но в Акропола ние имаме чудесен музей. Е, вие знаете, че там е, всички посетители биха могли да се възхитят на тези статуи. За съжаление обаче те не са ни върнати и не се знае дали е, би могло да ни се върнат. Бих искал да чуем каква ще бъде официалната позиция на ЮНЕСКО по този въпрос – защото е, това е част от нашето културно-историческо наследство. Е, очевидно ЮНЕСКО ще се опита да посредничи, но е, намерението му беше отхвърлено. Въпросът ми е към тримата изказали се до сега защото е, можем да направим връзка между трите теми. Какво е вашето мнение е, за е, този конкретен пример? С удоволствие ще чуя какво ще кажете. Какъв съвет бихте дали на Гърция, за да може наистина да се намери решение по този много важен въпрос? Госпожо председател, мисля, че това ще бъде чудесен указател и за нас в комисията. Трупел и след това Сидрова и приключват изказванията. Госпожа Трупел, благодаря ви за всичко казано. Беше много интересно. Чувствам, че искате да сътрудничите, обаче е, искам да разбера според вас има ли по-добра възможност за сътрудничество и въпреки е, всички усилия за по-добра база данни, има ли ясна идея за това е, как можем да се борим срещу неправомерната търговия с е, културни паметници? Имате ли, разполагате ли с конкретна цифра? Каква е стойността на е, предметите на изкуството, които продължават да влизат незаконно в Европейския съюз, независимо от всички положени усилия през последните години. Има ли напредък по тяхното идентифициране? Е, според вас, е, какви, колко горе-долу предмети и на каква стойност влизат на територията на Европейския съюз, без да са идентифицирани? Благодаря. Благодаря. Бих искала да благодаря на експертите, които дойдоха тук, за да споделят професионалния си опит с нас. Аз мисля, че вие правите каквото можете. Е, е, е, бих искала да задам въпрос на господин Фабрицио Панон. Борбата срещу незаконната търговия с културни паметници си остава нещо много трудно и много специфично. Мисля, че вие постигате успеха в работата си. Е, има, има има разработени регистри, има обекти, които се вписват в тях. Има ли примери за обекти, които се заличават от регистрите? Защото знам, че регистрите служат е, за да се открият е, притежателите на паметниците е, Постига ли се успеха за, когато, за, когато правите опит да откриете е, кой е притежател на паметника? Е, някаква цифра за обращението, е, е, следствието, следствието, което се води. Не знам дали ме разбрахте. Je suis pas си. Не съм сигурна. Ouais? D'accord, merci. А, добре, благодаря. Eh, per, per comodità rispondo in italiano. Ще отговоря на италиански, за ми е по-лесно. сфортунатаменте... Eh, По първия въпрос, за съжаление, не говорим за хиляди, говорим за десетки милиони обекти, които са обект на трафик. И откраднатите обекти които имат сертификат и които са регистри... регистрирани в отделните държави, за тях трябва да кажем, че те трябва да бъдат добавени. Трябва да се добавят всички незаконни изкопани обекти, както и онези, които са в обектите или в магазините, на, в, а, извинете, складовете на, на музеите, но не са регистрирани. Всички обекти от незаконни изравяния отиват в складове, не са регистрирани, може да са откраднати също. Също не бива да забравяме многообразието на културни обекти. Не говорим само за статуи, за картини, говорим и за ръкописи, за различни фолия, които се крадат от библиотеките, с тях се търгува и често кражбата се открива в момента, в който е намерен този обект. За да отговоря и на друг въпрос – Много е трудно да се каже колко ще бъдат намерени, защото е много трудно да се разбере колко са въобще тези следствени действия, които се извършват по такива обекти. Друг проблем. Опитваме се, или поне аз го правя, във всичките си изказвания да казвам, когато пътувам и говоря, е, че едно полицейско разследване е равно извинете, едно и също във всички области. А, поради тази причина приключвам PowerPoint-ската си презентация с изображението, което виждате. Задачата на полицейските служби е да установи кой е обекта и кои са престъпниците, да получат информация от тези престъпници и да предадат тази информация на съда защото, да речем, се води някакво дело. Проблема с културното наследство е, че това са обекти или предмети, които са законни. Търговията с тези предмети е законна. Какво е незаконно? Незаконно е да се търгува с предмети, които идват от, имат незаконен происход. Тоест незаконният происход е проблема. Аз съм част от карабинерите, които се занимават а, с опазване на културното наследство. Сега съм командирован в Интерпол. 93.7 е директивата на Европейския съюз. Имахме проблеми много с нея, защото за да се докаже, че един предмет трябва да се предаде, трябва да се покаже точната данна, когато, е, дата, когато е излязло от страната по законен път. А за незаконно изкопаните предмети това е невъзможно. Е, трябват някакви научни изследвания, много често те струват много пари и за много проекти въобще не си струва защо да се прави такова изследване, защото е много скъпо. С новата директива, с измененията и наистина много-много ви благодаря, госпожо председател надявам се нещата да се упростят. Също се отнася и до конвенциите и тяхното прилагане. Ако една държава ратифицира конвенцията от 70-та на ЮНЕСКО, след това обаче не я прилага, в собствената си законодателство, е ако не даде специфична служба, дали полиция, дали вътре в Министерство на културата, специално звено, което да се занимава с проследяване на такива предмети на културата и да се бори с трафика, е ясно, че тази изключително ефикасна конвенция всъщност ще се окаже напълно безполезна. Това е отговорът за използването, въпроса, който зададахте за използването на инструмента на сътрудничество. Полицейското сътрудничество винаги е съществувало. Но какви са ограниченията? Ограниченията са, че дори да може да си сътрудничи полицията, тя се сътрудничи на базата на закони, на законодателство. Така че конкретно в борбата срещу трафика с културното наследство. Един от големите проблеми за полицията е различното законодателство в отделните държави. Т.е. има престъпни състави, признати в някои държави, които не са престъпни състави в други. И за това полицейската дейност е неефективна и неефикасна. В този случай, разбира се, ясно, че има и други инструменти. Прекъсвам ви. Да, да, аз приключих. Благодаря ви. Чудесно. Давам думата на следващия оратор. Много се извинявам, но нямаме време. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко по отношение на количественото измерение, независимо дали говорим за количеството предмети на изкуството или паричната им цена, много трудно може да, да ви дадем отговор, ще говорим за пазар на черно, но сигурно говорим за десетки хиляди предмети. Виждате видеозаписите от разрухата и от кражбите в Палмира и в други градове в Сирия. Тук говорим за десетки хиляди предмети, някои от тях почти с много ниска стойност, но други са буквално безценни, сигурно вече са част от частни колекции. Но въпреки многото трудности, все пак има случаи на иземване и връщане на, на културни предмети. Работим съвместно с а, турските и ливански а, власти и над 6000 предмета са били върнати на Сирия, най-вече от полицейските служби в Ливан и Турция. Те са възстановени на службите на музеите в Сирия, така че има и положителни аспекти. Турция също така изема голям брой предмети по границата с Сирия, но тази граница е много дълга и много трудно може да се контролира. А относно мраморът от Партенона, това е въпрос, който се който се обсъжда в ЮНЕСКО от 1984 година насам. И досието беше внесено от Гърция. Все още се обсъжда този файл в ЮНЕСКО между двете страни, чрез посредничеството на генералния директор и на господин Сидибе, който е директор на комитета отговарящ за подобни спорове търси си някакво съгласие, но Обединеното кралство към момента отказва да използва този механизъм, така че не ЮНЕСКО може да вземе решението дали медиацията трябва да се осъществи или не. Това искането беше подадено от Гърция в ЮНЕСКО, но Обединеното кралство към момента отказва да се използва тази процедура. Е, трябва да помогнем, за да се намери някакво разрешение, някакво споразумение, може би. Très, euh, très rapidement, je pense господин Ренолд. Съвсем накратко, каза, това ми се, че казвам до тук, стана ясно, че сътрудничеството продължава да играе ключова роля Наистина много се радвам на научното сътрудничество между Европейския съюз и ЮНЕСКО и трябва да продължим в същата насока. Не, ми, не бива да забравяме и митническите служби, тъй като митниците са много важен елемент. Точно момента, в който даден предмет минава през границата, се намесват митниците. митниците са в състояние да се осведомят и да действат много бързо, когато се наложи. И ми се струва, че трябва да отбележим и важната роля, като те играят. И накрая няколко думи по емблематичния случай с а, фризовете от Партенона. Както каза и а, колегата Едуар Плонш, това е един случай, който който това събитие, което са се случили преди влизането в сила на конвенциите, които проявляват международното право в момента. Опитва се да се, има опити да се приложат разпоредбите за случаите на окупация на една държава от друга. Има опити за намиране на решение в ЮНЕСКО Кратко, правят се опити за посредничество и трябва да продължаваме с усилията в тази насока, за да намерим някакво, надяваме се, оригинално решение, защото само с оригинално решение в случай ще успеем да намерим решение на този конкретен проблем. Благодаря на експертите. Много беше интересно, беше пълно с предложения, с идеи, но и предложения, които трябва да вземем предвид. Сега съвсем набързо ще дам думата за видеопосланието. Това видеопослание е на професор Мамун Абдул Карим, генерален директор на Генералната дирекция на музеите е, много ви моля да си сложите слушалките. Ще бъде само на английски, тъй като не може да има превод. Служете си слушалките, тъй като аудиото е малко ниско, така че е по-добре да се слуша с слушалки. Good morning.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 Thank you very much to permit me to send you this message. Grazie, noi penso siamo molto, molto colpiti da questa testimonianza. Потресени сме от тези думи. Наистина професорът, който получи награда през 14 година точно по тази тема, е жив свидетел с всички свои ученици, както и с тази мрежа от археолози. Чухте апела му, трябва да се подкрепи тази общност, трябва да бъдат подкрепени те, каза го и господин Декаро, за да може всички да смятат, че това наследство е тяхно, общо. Мисля, че това трябва да ни даде стимул като Европейски парламент, на съвета, на комисията. Знам, че Люксембургското председателство утре иска среща за да говорим точно за тази тема. Сред приоритетите на председателството е културата и образованието, така че това е чудесно. Трябва да дадем и конкретни отговори по част от въпросите, които бяха казани днес. Благодаря на всички ви. В този момент не знам кой всъщност иска да добави нещо, ако иска от комисията. Катрин Манял е тук. И Шакитано, и Гъркова са тук. Искате ли нещо да добавите? Аз лично искам да кажа нещо, тъй като знам, че се работи сега от страна на Европейската комисия по темата за вноса, тъй като това липсва, и подкрепа за проекти. Някои бяха споменати в сътрудничество с други международни организации, като ЮНЕСКО, дали има някакво проучване и че знам, че се подготвя съобщение на Комисията за културата. Има ли нещо конкретно в отговор или нещо предварително да ни кажете или защо да ни дадете някаква информация? Прега. Oui, merci beaucoup, Madame Costa. благодаря, госпожо Коста. Добър ден на всички дами и господа тук. Най-напред благодаря госпожо Коста за ангажимента ви е, по тези важни въпроси, разрушението на културни паметници, неправомерната търговия с тях и изобщо работата в комисията, в парламента и приемането на важната резолюция през април миналата година. Е, април тази година. Е, комисията също квалифицира като престъпление разрушаването на културно наследство. Това е престъпление срещу човечеството, източник сме финансиране за тероризма и трябва да действаме именно по тези фронтове. Трябва да действаме холистично. Няма еднозначен отговор на всички тези въпроси. Трябва да се работи в областта на правораздаването, на полицията, на културата, но също така сътрудничество с трети страни. Трябва да се предвидят и дипломатически действия, особено в външните действия, които трябва да се предприемат. Това се отнася за всички партньори партньори, но и за Европейската комисия. Какво правим ние в момента? Ние и най-вече Европейския съюз прие регламенти по санкциите, които забраняват вноса на различни обекти, включително на културни обекти от Сирия и от Ирак. Тези инструменти вече се прилагат и бяха иззети много културни обекти от Сирия, които идват от Сирия. Е, виждаме и борбата срещу неправомерната търговия като част от организираната престъпност, срещу която се бори Европейския съюз, включително и с помощта на Интерпол. Какви конкретни действия сме финансирали? Финансирали сме Международна обсерватория върху неправомерната търговия на културни обекти, е, която се създаде и се управлява от икон. Господин Планш, който се изказа днес, спомена обектите, които финансираме 2 е, милиона и половина в Сирия за спешни действия за съхранение на културното наследство в Сирия. Е, тези проекти се прилагат от ЮНЕСКО с част от партньорите от Уникром. Ние наблюдаваме как точно се прилага проекта. Това е което тече в момента, да, и проучване на комисията. 2011 година беше направено проучване върху неправомерната търговия е, с предмети на изкуството и в края на краищата се стигна до заключение на съвета правосъдие и вътрешни работи, е, вследствие на което е, беше ратифицирана конвенцията Унидроа и конвенцията на ЮНЕСКО от 70-та година. Препоръчени са и други действия. Сега, настоящите действия и бъдещите такива. Първо трябва да споменем Европейския дневен ред за сигурността, който беше прият наскоро. Комисията посочва необходимостта от мерки срещу финансирането на тероризма, включително е, трафика е, с, с културни обекти, направихме ново проучване върху незаконната търговия с, търгови, е, с е, културни обекти, особено вноса на такива в Европейския съюз. Е, това поручване беше поръчено от държавите членки по е, плана за работа в областта на културата 2015-2018 година. Той беше прият миналата година. Надявам се е, да направим преглед на законодателната и правната дейност в държавите членки във връзка с вноса на културни обекти, затрудненията при прилагането на текстовете и какво може да се направи в Европейския съюз. Да се мисли по евентуални законодателни законодателни дейности. За момента не се мисли по законодателни дейности, защото би било много рано. Продължаваме да сътрудничим с ЮНЕСКО. Даже тази сутрин имахме заседание с ЮНЕСКО. Господин Плаш присъстваше, много служби на Европейската комисия, за да преценим какво можем да направим заедно и как да задълбочим сътрудничеството си, за да разработим отговор, който да бъде много аспектен и чрез който да се засилят е, действията ни е, спрямо този ужасен проблем за разрушение и незаконна търговия с културни обекти. Това е като мога да кажа днес, госпожо председател. Благодаря. Благодаря ви за важните неща, които казахте. Ще има силно сътрудничество между парламента, нашата комисия и Европейската комисия. Част от нещата, които чухме, трябва да бъдат допълнително разгледани с подкрепата на Европейската комисия. Имам предвид темата за реституцията или връщането и по-оперативна рамка, доколкото разбрах, казахте вие, за прилагането на директивата за връщането. Една друга тема, която е много важна за мен, нещо, което се каза от адвоката на Международния наказателен съд. Това, че това е престъпление срещу човечеството, което има ясни последствия и що се отнася до отговорности на меса, след това ясното предложение, което направи по-рано професора по въпроса за военната намеса. Мисля, че това предложение за другите мерки, които споменахте, може да станат факт. Европа подкрепят някои действия на други на място. Този аспект на културното наследство трябва да бъде включено в тази подкрепа. Подкрепата е под формата на обучение и на очевидна подкрепа. Също така интересен беше проекта Психе, Хубаво е да има такава база данни, която да бъде обща. Също така е важно да се подкрепи или да се подсили наказателното законодателство в държавите членки и ратифицирането на различни конвенции. Доста работа има още пред нас. не обсъдихме една тема, която се повдига често. Сините каски на ОНЕ и разширяване на техните правомощия, що се отнася до опазване на културното наследство. Даде се и отговор Не знам дали е възможно. Аз мисля, че е възможно. Това, което казахте за геноцида, казахте за културен геноцид. Това може да се каже към международния наказателен съд. Много важни въпроси, всички трябва да помислим по този въпрос и накрая приключвам, ще кажа нещо кратко, то се отнася не само до моята страна, обаче аз искам да го кажа, не свършваме до тук с а, а, дебата в международен план, защото тези, които се интересуват на 31 юли и 1 август в Експо Милано, а, Франческини, министър на културата, покани всички министри на културата и всички държави, които са представени на Експо, а те са много а, такива, да се срещнат. Ирина Бокова ще бъде там, и мене ме поканиха да бъда, но мисля, че ще има и други хора. Който иска, разбира се, може да дойде дори да не е поканен. А, официалната програма, когато я получа, веднага ще ви я пратя. Това е една възможност ясно да се рестартира тази тема, защото ясно се разбра, че темата е тази безпомощност, която се усеща на международно ниво и да се просветят всички държави заедно и с онези, които не са подписали конвенцията. Мисля, че това е една отлична, ценна възможност, която показва, че още миналия март, когато сме планирали това, този семинар, сме направили правилния ход. Много ви благодаря за участието. Благодаря на нашите изключителни експерти и се надявам, че ще продължи вашето внимание към нашата работа. Отново ви благодаря. Ще подновим застането след малко. Ok, Allora, con questo eh, chiudiamo la, la... И така, закривам заседанието на комисията, защото след това има заседание на координатори.